Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, веднага ще започнем. Първата точка от нашия дневен ред, по-точно това е точка 17. Искам да поздравя сега двама представители на българското правителство, което в момента е поело председателството на Европейския съюз. Първо госпожа Цачева, министр на правосъдието на Република България, и господин Банов, който е министър на културата, те ще изложат основните точки от програмата, която смятат да изпълнят а също и своите приоритети по време на българското председателство. Дами и господа, имате около 20 и 25 минути, е, които можете да си поделите приблизително по 15 минути всеки, тъй като традицията повелява депутатите след това да ви зададат въпроси по вашето изложение. Започваме с вас, госпожо Цачева. Уважаеми господин председател на комисията Юри, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря за възможността да представя основните теми от дневния ред и приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сектор правосъдие. За позитивното развитие на политиките в сектор правосъдие особено важно е сътрудничеството с Комисията по правни въпроси на Европейския парламент, с Вашата комисия. Използвам случая да благодаря както на Вас, така и на колегите от Естонското председателство за успешната съвместна работа която свършихме досега. Вярвам, че българското председателство съвместно с държавите от триото и европейските институции ще продължим да работим за намирането на балансирани, конструктивни и работещи решения. България застава начало на Съвета в период, в който бъдещото развитие на Европейския съюз и за него решаващо значение са единството и солидарността на държавите членки. Ще работим, стремейки се към утвърждаването на една силна и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия. Просперитетът и економическото ни развитие се основават на нашия фундамент – зачитане на основните права и свободи, и принципите на правовата държава. В област правосъдие една от основните приоритетни за Българското председателство теми е новият Регламент Брюксел IIа. Този инструмент засяга голям кръг европейски граждани и се отнася до особено чувствителна тема, каквито са въпросите, свързани с родителската отговорност, отвличане на деца, бързото изпълнение на съдебни решения по тези въпроси. Предложението, както знаете, е преработен вариант, преработен текст на действащия в момента регламент Брюксел 2А, който е един от основополагащите правни актове в рамките на Европейския съюз в областта на семейното право, и затова нашата задача е особено отговорна. Десет години след влизането в сила на Регламента Брюксел IIа бе извършена оценка на практическото му действие и се прецени, че въпреки положителните резултати все още има трудности при неговото прилагане, което налага необходимостта от изменение на регламента, и това с цел да се подобри съществуващата правна уредба, да се улеснят гражданите при отстояване на техните права при трансгранични спорове от семейноправен характер. Освен това следваше да бъдат отчетени и постановените от Съда на Европейския съюз решения за тези 10 години, повече от 20, тълкувания на регламента, което само по себе си говори, че има проблем в съдебните системи на държавите членки, в националните правоприлагащи органи, поради което се наложи този преработен вариант на изменението на регламента. Ето защо изменението на регламент Брюксел 2А представлява изключително сложен и отговорен процес, но считаме, че е назрял моментът да бъде намерено съгласие по ключовите въпроси от досието. Българското председателство отдава особена значимост в работата си за максимално сближаване позициите на държавите членки. Ще се стремим към намиране на оптимални, рационални и справедливи решения с оглед постигане на облекчено и бързо движение на съдебните решения, гарантиране на възможността за изслушването на детето, повишаване на ефективността и намаляването на разходите в процедурите по повод международно отвличане на дете и най-вече сътрудничеството между съдилищата, централните и други органи на държавите членки. Бих искала да изразя надеждата си, че държавите членки ще постигнат по-бързо консенсус по текстовете на проекта и ще можем да приемем акт, който да е балансиран, утвърждаващ принципа за взаимно доверие в правните системи на държавите в Съюза и съблюдаващ най-висшия интерес на детето. Българското председателство също така подкрепя предприетите реформи за укрепване на финансовата, икономическата и социалната стабилност на Европейския съюз тази връзка работим усилено за по-нататъшното усъвършенстване на правната рамка на несъстоятелността и въвеждане на необходимото ниво на хармонизация в производствата по преструктуриране и предоставяне на втори шанс на предприемачите. Създаването на единна регулация в тези производства ще позволи на жизненоважните търговци и предприемачи да запазят и продължат дейността си. В по-дългосрочна перспектива регулацията ще доведе до подобряване на условията за бизнес и намаляване на безработицата на територията на Европейския съюз. Ще се стремим към постигането на справедлив баланс и гарантирането на правата на всички заинтересовани страни при утвърждаването на общи правила в производствата по несъстоятелност и свързаните производства по преструктуриране и предоставяне на втори шанс. Предложението за директива в тази материя се разглежда активно в работната група към Съвета и вярваме, че в периода на нашето председателство ще успеем да постигнем съществен напредък по това досие. В областта на дружественото право Очакваме представянето от Европейската комисия на новия пакет с реформи, като имаме готовност да започнем своевременно работа по предложенията от пакета. Ще работим конструктивно за развитието на вътрешния пазар в отговор на потребностите на дружествата и зачитайки различията в системите на държавите членки. По темата за дигитализация на дружественото право ще се съобразим с изразеното желание от държавите членки за съчетаване на информационните технологии в тази област с надеждна правна рамка, която да гарантира в максимална степен сигурността и достъпността в процеса по търговската регистрация, както и използването на дигиталните технологии в жизнения цикъл на търговските дружества. В светлината на трудностите, които изпитват най-вече малките предприятия при осъществяването на трансграничната дейност, Комисията е изследвала нуждата от осъвременяване на съществуващите правила за трансграничните сливания и възможностите за тяхното допълване с правила, отнасящи се до трансгранични разделяния и преместване на седалище на търговско дружество. Бих искала да отбележа важността, която отдаваме за спазването на един от основополагащите принципи на Европейския съюз, а именно правото на свободно движение. Ще се водим от разбирането, че гарантирането на високо ниво на защита на правата и интересите на всички заинтересовани частноправни и публичноправни субекти е важен елемент на преговорите. Същевременно трябва да се държи сметка за рисковете от увреждане на кредиторите, прането на пари, финансирането на тероризъм и данъчните измами. Ще работим и за напред в областта на договорното право. Ще продължим тристранните преговори с надежда за постигане на споразумение на първо четене с Европейския парламент по предложението за договорите за доставка на цифрово съдържание. Създаването на единни правила за продажбата на стоки ще спомогне съществено за преодоляване на пречките пред електронната търговия и особено трансграничната търговия. Целта ни е постигане на значителен напредък в Съвета по измененото предложение за договорите за продажба на стоки. Вярваме, че Европейският съюз ще намери най-добро и балансирано решение на проблема за недостатъчното представителство на жените в процеса на вземане на решения в управителните органи на дружествата. Българското председателство ще следи внимателно ситуацията с блокирането на това досие. Имаме готовност при промяна на позицията на блокиращите държави своевременно да обмислим най-добрия начин за продължаване на работата по това предложение. Изключително важна част от социалните политики и политиките в областта на заетостта е постигането на равновесие между професионалния и личния живот, особено в светлината на демографските проблеми и промените на пазара на труда. Работим за придвижване на разискванията по това законодателно предложение в максимална степен по време на нашето председателство. Друг важен приоритет както за европейските институции, така и за държавите членки е създаването на по-добро европейско законотворчество. Стремейки се да отговорим на нуждите, българското председателство ще надгражда вече постигнатите резултати, като продължи работата по предложенията за адаптиране на процедурата по регулиране с контрол, определянето на необвързващите критерии за прилагане на членове 290 и 291 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и по реформата на комитологията. В последните години бързото развитие на иновациите обхваща и изкуствения интелект, и роботиката, които оказват своето все по-дълбоко въздействие върху много аспекти от живота на хората, бизнеса и политиката. В подобен момент ролята на законодателя е да направи задълбочен анализ, който да оцени правните и етични последици които изкуственият интелект и роботиката биха имали, като същевременно се окуражава развитието на иновативните технологии и се стимулира това развитие. По време на работния обяд на неформалния съвет в края на месец януари в София тази тема бе поставена на вниманието на министрите на правосъдието, като това бе първата начална стъпка на обмяна на мнения по темата за правните аспекти на навлизането на роботиката и изкуствения интелект като възможност за подобряване достъпа до правосъдие, бързината на процеса по правораздаването, но същевременно се държи сметка за различни етични правила и въпроси, които неминуемо възникват с въвеждането на новите технологии в сферата на правосъдието. Уважаеми дами и господа, програмата, която стои пред нас, е интензивна, предизвикателствата са съществени, но аз и моя екип и колегите министри, в чието ресори попадат немалка част от темите, които засегнах до момента в моето изложение, всички ние сме убедени, че заедно с Вас депутатите от Европейския парламент ще намерим конструктивни решения на тези комплексни въпроси. Ще постигнем съгласието, което е необходимо в общ интерес за укрепване на европейското пространство, защото, както гласи слогана на българското председателство, Съединението прави силата. Аз съм убедена, че държавите членки, европейските институции, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета, тогава когато сме заедно и търсим общите балансирани решения, действително работим в интерес на всички граждани на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Очаквам вашите въпроси. Благодаря. Благодаря за вашето предложение за работа по време на председателството, госпожо министър. Искам да припомня на колегите, които пристигнаха току-що, че след министъра на правосъдието на България ще изслушаме на министъра на културата – и след това, както е обикновено в нашата практика, ще се проведе дискусия. Мисля, че има достатъчно време. Имате около 13 до 15 минути, господин министър. Е, можете да вземете микрофона отляво, от дясно. Ние сме наистина много добре е, екипирани по отношение на техниката. Моля. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по правни въпроси, дами и господа! За мен е чест да бъда днес пред вас и да представя нашите приоритети и намерения по време на българското председателство в областта на авторското право. Това е област, чиято необходимост и значимост расте заедно с развиващите се иновации, културни и творчески индустрии и потреблението на съдържание. България поема председателството на съвета на Европейския съюз в един много важен за всички ни момент. Когато има повече от всякога нужда от обединяващи връзки, споделени ценности и поглед към бъдещето. Създаването и разпространението на европейски творби и културно съдържание е ключов елемент от визията за цифровия единен пазар. С удоволствие и гордост ще работя по поверените ми въпроси, които ще имат отражение върху гражданите, младите хора и цифровите възможности. Контекстът и фокусът на българското председателство е обобщен в четири приоритетни области. Бъдещето на Европа и младите хора, економически растеж и социално сближаване, европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани – сигурност и стабилност в силна и единна Европа, цифрова економика и умения на бъдещето. Българското председателство ще работи за да осигури продължение на започнатото, надграждайки върху постигнатото и осигурявайки приемственост за бъдещето. Моята работа и тази на моя екип ще има пряка връзка с четирите приоритетни области, но по-специално ще се фокусира върху последната цифрова економика и умения на бъдещето. Ще положим усилия за улесняване на създаването и разпространението на качествено европейско културно и творческо съдържание посредством модернизирани и справедливи правила за създатели, правоносители и потребители в цифровата епоха. Продължаването на работата по реформата в областта на авторското право е наш приоритет. Двете предложения – за директива относно авторското право в цифровия единен пазар и за регламент за авторското право, приложимо за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми, са ключови елементи от стратегията за цифровия единен пазар. През месец октомври 2017 година Европейският съвет подчерта значението и приоритетността на тези досиета и необходимостта от постигане на бърз напредък. Общата цел е навременно осигуряване на модернизирана и хармонизирана европейска рамка в областта на авторското право, адаптирана към цифровата епоха. Едновременно с това тези досиета фигурират в съвместната декларация за законодателните приоритети на трите институции – Европейски парламент, Съвет и Европейска комисия за 2018-2019 година. В рамките на съвета трите предходни председателства, тези на Словакия, Малта и Естония, работиха отдадено и положиха големи усилия за постигане на споразумения по законодателните предложения, които съставляват втория пакет за реформа в сферата на авторското право. Благодарение на постигнатия от тях напредък, българското председателство има сериозна основа, на която да стъпи, за да продължи работата по тези досиета. Позволете ми да представя по-подробно намеренията ни през идните месеци по двете законодателни предложения – на 15 декември 2017 Комитета на постоянните представители постигна съгласие за мандат за започване на преговори с Европейския парламент по предложението за регламент относно авторското право, приложимо за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми. По същото време Европейския парламент получи своя мандат за преговори. Един от важните елементи от предложението за регламент е приложеното поле на принципа на държавата происход – Позицията на съвета е да ограничи обхвата на този принцип до програмите, свързани с новини и други програми, които са изцяло финансирани и контролирани от излъчващите организации. Извън обхвата на принципа остават спортните събития, включените в тях произведения и други защитени обекти. Предложението на съвета съдържа и елементи, чрез които да се вземат предвид изразените от правоносителите опасения – Договорната свобода на страните не е ограничена по никакъв начин и няма задължения за излъчващите организации да предоставят спомагателни онлайн услуги трансгранично. Правоносителите и излъчващите организации са свободни да лицензират своето съдържание по начин, по който изберат, включително чрез географски ограничения. Целта е да се осигури уреждането на права за излъчващите организации, които искат да предложат своите, он... своите предавания онлайн на потребители в други държави членки. От началото на 2018 работихме под, под подготовката за началото на тристанните преговори. Първият триалог се проведе преди два дни, на 20 февруари. Бих искал да благодаря на господин Свобода и на докладчиците в Сянка за конструктивния дух, който създадаха. Уверен съм, че нашето сътрудничество за напред ще бъде ползотворно за постигане на задоволителен компромис, който ще предостави добър баланс между, между различните интереси. Преминавам към предложението за директива относно авторското право в цифровия единен пазар. Отговорната работа по това досие продължава в подготвителните органи на съвета. В момента сме фокусирани върху обсъждания с цел сближаване на позициите и намиране на общи решения по двата ключови неразрешени въпроса, именно Член 11, който има за цел да осигури закрива на публикациите в пресата при цифрово ползване, като въвежда изрично сродно право за издателите. И член 13, който има за цел да даде решение на проблема с така наречените gap, т.е. предложението за въвеждане на задължения при използването от страна на доставчиците на услуги на информационното общество на закрилени обекти на авторското право, публикувани от потребителите на услугата. Имайки предвид правната сложност, чувствителността на досието, различните нужди и интереси, прогресът тук е по-бавен. Това, което следва да се отчете и със сигурност е добър знак, че и двата съзаконодателя работят активно в посока на постигане на обща позиция. Едва когато и в съвета, и в парламента се постигне съгласие и се одобрят съответните мандати, ще можем да започнем междуинституционалните преговори. Очакванията са в най-добрия случай това да се случи през второто тримесечие на годината. Бих желал да благодаря специално и на господин Аксел Фос за неговата отдадена и високо компетентна работа по досието. Аз вярвам, че с съвместни усилия ще постигнем общи решения, за да предоставим законодателен инструмент, който отразява настоящите промени в цифровата среда и същевременно ще бъде достатъчно адекватен в бъдеще – за да послужи на потребителите, създателите и разпространителите на европейско културно съдържание, като им осигури защита, равнопоставеност и правна сигурност. Преди да приключа своето представяне, бих искал да ви информирам и за развитието на още един важен законодателен инструмент – договора от Маракеш, който улеснява достъпа до публикувани произведения на слепи хора, лица с нарушено зрение и с други увреждания – след приемането на директивата и на регламента за прилагане на договора от Маракеш на 13 септември 2017 продължи процедурата, свързана с ратификацията. Бих искал да ви информирам, че на 15 февруари 2018 съветът прие свое официално решение за сключване на договора. В заключение бих искал да изразя още веднъж моето намерение за ползотворно сътрудничество с Европейския парламент. Готов съм да работя с тази комисия, с докладчиците по досиетата, Изправени сме пред интересно предизвикателство, но съм убеден, че в дух на сътрудничество, доверие, открита дискусия и активно изслушване, с проява на добра воля и от двете страни можем да постигнем много добри резултати. За нас е ясно, че и качеството и бързината при намиране на общи решения са еднакво важни. И ще направим всичко възможно, за да постигнем и двете, разбира се, винаги в партньорство с Европейския парламент. Благодаря за вниманието. Euh, euh. Благодаря. Благодаря, господин министр. Благодаря и на госпожа министра също. Да, разбира се, вие имате право е, на това имате право да получите малко повече минути, защото не използвахте отдадените ви минути за тази реч. Благодаря ви много, че представихте вашата програма за българското председателство. Моите колеги сега имат думата да ви зададат въпроси. Започваме с госпожа Кауфман. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошли, госпожо министър. Сърдечно добре дошъл, господин министър. В началото на моя въпрос искам да изразя моята надежда, че ще имате успех във вашето председателство. Благодаря много за вашите изложения. Наистина, вие е, засегнахте изключително сложни теми и ако ми позволите, ще задам въпроси по една-две от тях. Първият въпрос е свързан с е, правната уредба по несъстоятелността. Госпожо министър, вие казахте, че се обсъжда тази тема в работните групи на съвета. Със сигурност ще има напредък по време на вашето председателство по темата. Бихте ли посочила по-точно кои са най-важните моменти за държавите членки, най-важните точки за държавите членки в сферата на правната уредба на несъстоятелността и аз бих искала да науча в частност дали става дума тук е, за разглеждане на въпроса само от аспекта на предприятията или пък и от аспекта на работниците в рамките на преструктурирането на процеса по несъстоятелност. Второ, това е тема, която вие не засегнахте, обаче е много важна за парламента. Ние проведохме широка дискусия за защита на лицата, предоставящи информация, whistleblower, и приехме един доклад с голямо мнозинство тук в парламента, защото за нас е важно е, в Европейския съюз заедно да си помислим как да защитим по-добре тези лица, защото според мен те играят важна роля в обществото, тъй като откриват е, проблеми и без е, значение каква точно е целта им, е, смятам, че те могат да играят много важна роля за подобряване на е, нашия обществен живот. В съвета има и дискусия да се, да се действа в посока комисията. Ние като парламент отправихме призив към комисията да се изработи едно обхватно законодателно предложение във връзка с тези лица. Каква е позицията на съвета тук? И трети въпрос към господин Банов. Вие говорихте за авторското право в цифровия единен пазар. Колегата Аксел Фос, за съжаление, днес няма да присъства тук. И наистина това е едно досие, което се дискутира много интензивно при нас. Знаете, че досието е доста сложно, особено споменатите от вас е, членове 11 и 13. Може би бихте могли, въпреки всичко, да дадете малко по-точна информация, кои са основните проблеми, които ще бъдат обсъждани в дискусията между държавите членки, кои са основните проблеми, които те идентифицират, е, има ли различни варианти за практически решения, за да се затвори празнотата в създаването на стойност е, и е, къде, на къде вървят тенденциите във връзка с член 11 защита на издателите. Благодаря, госпожо Кауфман. Госпожо Цачева, давам ви думата. Благодаря, уважаема госпожо Кауфман, за зададените към мен въпроса. Действително, един от приоритетите ни по който работим изключително активно, е този по предложението за директива относно несъстоятелност, преструктуриране и втори шанс. Бих искала да споделя с Вас, че предложението бе разгледано на първо четене по време на председателството на колегите от Естония. Съвместно с българските участници в работната група бе изготвено преработен текст, като бяха отчетени и направените предложения в проекта на доклад по досието от страна на Комисията по правни въпроси. Категорично, когато се поставя целта за това досие, е да се намалят пречките за свободно движение на капитал, произтичащи от разлики в механизмите на държавите членки, но като се държи сметка за възможността да се гарантират правата, от една страна, на работниците и служителите, от друга страна, правата на всички видове търговски дружества, в това число и по-малките от тях. Тъй като поставихте въпроса кои са най-важните моменти на държавите членки в работата по това досие. Искам да Ви информирам, че ние сме предвидили провеждането на 9 работни дни заседания с готовност за още две допълнителни. В е, екипа на работната група сме включили и двама съдии, действащи магистрати, които много добре познават процедурата по несъстоятелност и бързам да отбележа нещо, което на всички вас е, е много добре познато, че производствата по несъстоятелност е, търпят е, различни режими в отделните държави членки. Така или иначе обаче, нашият стремеж е да се заложат подходящи изисквания за достъп и провеждане на производствата по преструктуриране и втори шанс с оглед защитата и правата на всички заинтересовани страни, не само кредиторите, но и правата на длъжниците и най-вече на работниците и служителите, които са пряко потърпевши и изключително уязвими от влушеното състояние на длъжника. Защитата на правата и работниците, повтарям, има приоритетно значение в тази връзка като се държи сметка и за действащите механизми и гаранции, предвидени в националните правни системи. Бих се съгласила с Вас, ако и Вие споделяте моето убеждение за гъвкавост, която трябва да проявим в работата, за да се намери действително балансирано и точно решение по този въпрос. Разбира се, не разполагам достатъчно време, за да навлезна в дълбочина на всички останали проблеми, които се обсъждат в това досие. Само да ги маркирам. Условията и изискванията за достъп и провеждане на производствата по преструктуриране и втори шанс, търсенето на оптималния, но и максимално кратък срок при спиране на производствата по индивидуални искове за принудително изпълнение. Европейският парламент, известно ми е, предлагате два месеца, Европейската комисия казва четири месеца. Държавите членки в националните системи имат различен такъв срок. Тук също ще работим, за да намерим най-подходящият срок. По отношение на правните последици за малките и средни предприятия казах в самото начало, че също фокусираме вниманието си и върху гарантиране на техните права и интереси. В заключение с една дума по предложението работим така, че да бъдат охранени интересите на всички участващи в производството по несъстоятелност. Що се отнася до втория въпрос относно защита на лицата, които подават сигнали за нередности, безспорно това е една тема, която се следи с особен интерес от е, Европейския парламент. Тя присъства последователно и в работната програма на Европейската комисия за 2017, както и за 2018 година. Много важно е да се насърчават работниците и служителите да информират своевременно за нередности, които се случват при упражняване на трудовите им правомощия, защото това е възможност за предотвратяване на закононарушения, бих отишла по-далече и за престъпления, свързани понякога и с корупционни практики. Така че това е една тема, която с основание стои в центъра на вниманието и на Вашата комисия. Към настоящия момент Европейската комисия извършва оценка на необходимостта и възможностите от предприемането на хоризонтални или секторни действия на европейско равнище. Ние, като председателстващи Съвета, очакваме комисията да представи този свой анализ от необходимостта или за необходимостта за предприемане на съответни действия за защита на лицата, които сигнализират нередности. Българското председателство е в готовност да започнем работа тогава и когато получим този анализ от страна на Европейската комисия. Monsieur Benov. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Кауфман, благодаря за въпроса. Съвет още няма окончателна позиция по този въпрос. Мога да кажа тук от тази висока трибуна, че по член 11 започва да се оформя някаква хипотеза на разбирателство и на компромис, който да придобие реални измерения. Две са альтернативите, по които се работи. Знаете, едната е олекотен вариант на предложението на комисията за създаване сродно право на издателите. Другата е презумпция за предоставяне на лицензии и прилагане на права. Предложен е улекотен вариант. с критерии за предоставяне за крила на отказите от публикации, с изключване индивидуални ползвания от обхвата на предвиденото право, с необходимост от съкръщаване на първоначално предвидения 20 годишен срок на закрила и така нататък. В момента се обсъжда и втората позиция, която е свързана с въвеждане презумпция на правоносителите за предоставяне на лицензии и прилагането на права. Аз не мога тук да взема позиции и да кажа, защото не е и това целта. Нашата цел е да създадем възможност всеки да изложи своите основания и да намерим баланса в тях. Но имам едно дълбоко чувство, че там нещата отиват към, към намиране на решение това чувство ме води, че ще се намери необходимия компромис и ще се стартира и работата по 13, която към момента, за да бъда честен, там не мога да споделя или да се похваля с някакви големи голям напредък, но ми се струва, че ключа е през 11. Ако през 11 се намери, както натам върви да се намери едно, едно всеобхватно решение един баланс на, на интересите, защото целта е много голяма и в крайна сметка това е най-важното, което мисля, че ни води всички нас, които се занимаваме с тия проблеми. Целта е много, много голяма. Много важна. Така че струва ми се, че към 11 се върви към някакво решение. Мисля, че то ще отключи, ще, то ще отключи и намирането на баланса в 13. Благодаря. Благодаря. Наистина това ще бъде изключително важна работа и сега предлагам да изслушаме е, двама оратори, господин Радев и след това господин Забит. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Банов, уважаеми колеги, първо бих искал да ви приветствам с добре дошли в правната комисия на Европейския парламент и да ви поздравя за изчерпателното представяне на приоритетите на българското председателство на съвета на Европейския съюз. Съгласен съм с вас, <clears throat> че България застава начало на съвета в период, в който за бъдещото развитие на Европейския съюз е от решаващо значение са единството и солидарността на държавите членки, но единството на държавите членки и на Европейския съюз като цяло минава през доверието на гражданите в нашите институции, както и през взаимно доверие между правните системи на държавите. Моя въпрос е следния. Във връзка с предложението за директива относно договорите за доставка на цифрово съдържание и директивата за договорите за продажба на стоки, бих искал да попитам – какви са целите на българското председателство по отношение на двата проекта за директиви, по-конкретно по отношение на аспектите на нивото на защита на потребителите и степента на хармонизация. Благодаря за вниманието. Господин Замит. <clears throat> Uh, Въпросът ми вече бе зададен. Той бе свързан с подаващите сигнали. Искам обаче нещо да кажа за това, че е нужно бързо да се действа в тази сфера. Споменахте доклада на нашата комисия, свързана с легитимни мерки за защита на подаващите сигнали. Още тогава с този доклад поискахме да се въведат хоризонтални мерки за защита, за да има по-оптимизирана работа, а не да бъде разбита тя между различните държави членки. Планът беше това да бъде направено до края на 2017 година. Сега можем само да помолим българското председателство да даде тласък в тази посока, защото е, нещата са раздробени и от това страда идеята за защита. От гледна точка на Малта, аз представлявам Малта, въпросът също бе повдигнат и що се отнася до резолюцията за върховенството на закона в Малта, както и доклада след мисията в Малта, защото подаването на сигнали и нуждата за защита на подаващите сигнали е изключително важен въпрос в моята страна. Много мерки се предприяха в тази страна, които не водят до добрата защита на подаващите сигнали, затова питам. След това към министра на културата въпрос свързан с директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Вие говорихте за това. Отново, нужно е да се работи в спешен план, тъй като първоначалната директива в тази посока почива върху принципа на страна по происход. И е, това е един принцип, който според мен трябва да бъде запазен. Да, но както вие самия казахте, има различни интереси, които трябва да бъдат балансирани. Така че се питам дали имате някакви срокове, някаква рамка за това как ще се движат нещата във времето. Euh, господин Банов, давам ви думата, защото към вас бяха отправени два въпроса от господин Радев и от годин Самит. След това ще дам думата на госпожа Цачева. Comme Благодаря ви, уважаеми господин Радев, за поставения от Вас въпрос, свързан с потребителското договорно право. За първи път се предлага хармонизация в полза на защита на потребителите. Това е в рамките на стратегията на цифровия единен пазар са предложени две директиви. Първата директива относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и втората директива, както бе първоначалното предложение, относно онлайн продажби и други форми на дистанционна продажба на материални активи. Започнаха заедно разглеждането на двете директиви, но а, държавите членки се обединиха, че е необходимо по отношение на втората директива да се разшири обхвата, тъй като а, от една страна и за потребителите е по-удачно да има единен режим за продажба на стоки офлайн и онлайн, а това е важно и за самите потребители, т.е. и за самите доставчици. В този смисъл на този етап на различно ниво е движението по двете директиви, но общото между тях е необходимостта от пълна хармонизация на няколко основни задължителни права на потребителите. Ще ги групирам в три групи. На първо място, съответствието на стоките или цифровото съдържание с договора. На второ място, средствата за правна защита при несъответствие, поправка и замяна, намаляване на цената или прекратяване на договора. И на трето място, реда и условията за упражняване на тези средства за правна защита. Какво е състоянието към момента на двете досиета? По отношение на първата директива Тристранните преговори започнаха още при Естонското председателство. На 30 януари бе проведен третият триалог. Сега на 6 март предстои следващият триалог. Считаме, и това е определено като приоритет за Съвета, че в рамките на нашето председателство ще постигнем споразумение на първо четене, надявам се, с участието и на парламента и на комисията това да се случи. По отношение на измененото предложение за продажба на стоки, работата в съвета започна през ноември, след като постъпи измененото предложение от страна на комисията. Намирането на добри решения за вградено цифрово съдържание се очертава или по отношение на така наречените интелигентни стоки, се очертава като един от е, най-важните приоритети за това досие. Мога да споделя, че е, има известно разминаване в становищата на европейските институции, в коя от двете директиви трябва да, бъде, да бъдат включени така наречените интелигентни стоки с градено цифрово съдържание, но в работната група ще се стремим към максимална гъвкавост, за да се намери оптималното решение по този въпрос. Но това са две предложения, част, повтарям, от стратегията за цифрови единен пазар, които са в изключително в полза на защита на потребителите и тук ние ще положим усилия по, наше, по време на нашето председателство да се постигне най-голям напредък. Благодаря и на господин Димах за коментара по първите два въпроса и отговорите ми към тях. Що се отнася до а, моето виждане, а то се споделя и от а, а, колегите правосъдни министри, най-малка част от тях, а, действително на този етап европейското законодателство съдържа правила за защита на лицата, които най-общо казано са в различни сфери, в различни актове. Те варират от сферата на одит до борба с изпирането на пари, противодействие на пазарни злоупотреби и защита на търговска тайна. Подобни правила могат да бъдат намерени и в други сега действащи инструменти, но аз споделям виждането на вашата комисия, на парламента като цяло, от е, необходимостта за едно по-мащабно кодифициране с един хоризонтален инструмент, който действително да държи е, сметка за защита на лицата, които подават е, сигнали. В тази връзка искам да направя една препратка и към друга тема, която е много важна и за вашата комисия, за парламента като цяло, така също и за комисията ЛИБЕ и тя е свързана с изготвения проект на становище на комисията ЮРИ, на вашата комисия до комисията ЛИБЕ относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз. Там отново се застъпва въпроса за подаващите сигнали в и чрез медиите, за да не се ограничава техният достъп, да се гарантира свободата на словото, така че и във вътрешен план в нашето национално законодателство тази тема за нас е приоритетна и работим по нея. Разбира се, че по отношение на Съвета, отново повтарям, Очакваме анализа на комисията и конкретни предложения от нейна страна. Съвета сме обвързани от анализа на Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Замит, директивата по аудиовизия е не по-малко важна от авторските права реално погледнато има много ключови елементи, които са обединяващи и за важни и за двете. Там знаете, че сме на ниво триалози. Има ясни, ясно изразени основания за напредък. Има ясно изразени основания в това, че в рамките на българското председателство ще се, ще се, затвори, ще се затворят тревозите и ще се постигне сериозна позиция. Разбира се, че ключов е, ключова е страната на происход. общо взето всички подкрепят, подкрепят този принцип и това е много важно и там разбира се има детайли, но аз мисля, че в рамките на нашето председателство ще се а, приключат трилозите и ще се достигне до, а, вече до един сериозен документ. Благодаря. Благодаря. И трите последни въпроса или изказвания на нашите колеги за с това ще сложим а, край на тази а, част от дискусията. Господин Звевка, след това госпожа Дълво и след това госпожа Регнер. Господин Звевка, моля. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szybciutko, bo mamy rzeczywiście już... Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, тъй като не остава много време. Благодаря много на госпожа министъра за тези допълнителни пояснения за бъдещите изменения и подобрения във връзка с несъстоятелността. Тази тема е любима за мен. Радвам се много, че този въпрос се разглежда и тук в нашата комисия. Искам сега да се върна към Брюксел 2А. Този регламент е, ме интересува особено много. Работата на парламента е почти приключена. Нашата роля всъщност е приключена по този регламент. Но все пак ние се интересуваме как е, ще върват по-нататък е, работите в съвета. Затова ви моля да отговорите на въпроса дали по време на българското председателство може да се очертае една обща насока в съвета. Смятам, че това ще бъде значителен прогрес. И е, след това е, въпросите, свързани в парламентарния доклад, най-вече с е, изслушването на деца и сроковете, съкръщаването на сроковете. Например, когато става дума за отвличане на деца от родители или когато децата напуснат естествената си среда, отиват в детски домове. Там също въведохме някои разпоредби или поне дадохме предложения за такива. Съдилищата или компетентните органи трябва да имат възможност да върнат детето в биологичното му семейство, за да ограничат е, вредите, които биха проистекли за него. Така че е, искам да попитам дали това ще бъде тема от дискусията в съвета. Госпожа Дълбо. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, аз бях изключително доволна да чуя, че в рамките на неформална среща министрите на правосъдието ще обсъдят изкуствения интелект и роботиката като теми. И бих искала да кажа следното. Отбелязах, че вие говорихте по етични въпроси. Не знам дали смятате да продължите тази дискусия. Бях малко очудена от втория аспект, който вие споменахте, достъп до правосъдие, зададох си въпроса дали има воля на министрите на правосъдието към а, прозрачност в правосъдието, пълна прозрачност, нещо, което бих приветствала. Това обаче, което ми създава най-голяма загриженост, госпожо министър, е, че по мое мнение, ще бъде важно на европейско равнище да се установят принципи и правила от общностен характер, за да избегнем всяка държава членка да поема инициативи, да предлага е, закони и след това е, на европейско равнище ние да сме задължени към хармонизация експост при положение, че ние можем да предложим общи принципи. Въпросът ми е дали вие е, смятате да настоявате пред комисията за такова предложение, така че да можем да обсъдим заедно принципите, които ще трябва да се прилагат в Европейския съюз. И освен това, един съвсем малък въпрос. Вчера Имахме едно изслушване за колективната защита в Европейския съюз. Знаете, че комисията представи доклад по тази тема за а, включването на препоръките на парламента от 2013 година за колективните искове и тези препоръки продължават да бъдат действителни. А, не мога да кажа, че са приложени по най-добрия начин, че са имплементирани по най-добрия начин. Това е доста сложна а, и противоречива тема в държавите членки. Искам да попитам дали председателството предвижда обсъждане на този въпрос и след това да представи доклад. Благодаря предварително. Благодаря, госпожо Дълва. Госпожа Регнер има думата. Благодаря. Три въпроса, но съвсем кратки. Първо, пакета за дружествено право. Уважаема госпожо министър, естествено изчакваме комисията, но все пак искам да ви попитам, имате ли някакъв предвиден график за това как е, изглеждат е, нещата в ежедневната работа на председателството в времевия аспект? Второ, блокирането е, мъже и жени в ръководни органи. Това също е тема, по която Европейския парламент отдавна е обсъдил и е взел своето решение. Знаем обаче, е, че има такава блокада и че съветът смята да я преодолее. Има ли конкретни мерки? Ако да, какви? И ако не, е, пак би било добре да отговорите конкретно на въпроса. И е, трето, отчети от предприятията, публични отчети и е, тук вече как изглеждат нещата с прозрачността ЕКОФИН установи колко важни са правилата за отчетност. Тук също е, нещата като че ли спират в съвета. Причината е в съвета. Какво смятате, е, след като носите отговорност за председателството на съвета, да направите, за да се почувства движение в тази тема. Благодаря, уважаеми колеги. Може би е, става дума за противоречиви мнения. Нямам други желаящи за изказвания. И може би това ще бъдат и последните въпроси. Сега ви моля да отговорите на въпросите. Първо госпожа Цачева. Благодаря, уважаеми господин Звевка, за поставения от Вас въпрос, свързан с Регламента Брюксел IIа. Новото предложение има за основна цел да засили правата на детето, като се позовава на Хартата на основните права и Конвенцията на ООН за правата на детето. По това досие Съветът е провел няколко заседания в последните си срещи. Тази тема бе обсъждана и на неформалния съвет в София. С оглед напредъка в работната група и наш основен приоритет и цел за максимално придвижване на досието напред по време на Българското председателство. Планирали сме 10 заседателни дни. Имаме възможност и готовност да ги удължим. Така че основните въпроси, които се коментират, безспорно онзи, който бих се изразила е поставен пред скоба, е гарантиране най-висшия интерес на детето. Това е свързано с възможността и процедурата по изслушване на детето. Също така в контекста на работата се обсъжда и въпросът за настаняване на дете. Във всички случаи отново трябва да се търси най-добрият интерес за детето, но да се държи сметка и за съгласието на приемащата държава. Коментирани са в рамките на Съвета въпроса за отпадане на екзекватурата, тъй като това би предвиждало по-бързо делото, изпълнението на решенията, нещо, което е свързано с сроковете, както Вие конкретно мотивирахте Вашия въпрос. Разбира се, трябва да споделя, че между предложението, така както то се работи в момента и предвидените срокове, има известно разминаване в плюс по отношение на сроковете, които са в конвенцията и в хартата, но това е въпрос на работа в групата. Всички министри на правосъдието споделяме и сме убедени, че в интерес на детето е възможно най-краткият срок за приключване на едно съдебно производство. А това, между другото, го желаят и магистратите. Имам лично впечатление от проведени национални конференции по тази тема. По въпроса, мисля, че на господин Звевка отговорих така, на изкуствения интелект и роботиката. Една тема, към която аз имам много лично отношение – за това на неформалния съвет в края на януари в София тази тема вече бе поставена на вниманието на министрите в София. Защо споменахме достъпа до правосъдието? Защото сме убедени, че с напредване на технологиите възможността на това, което иновативните технологии ни предлагат, безспорно би се стигнало до по-бързо производство. Тук обаче трябва да се държи сметка за нелеки проблеми, свързани с етични норми, свързани с обмен на информация, данни, защита на лични данни, на шега бих казала, че очаквах много въпроси, но толкова много бяха поставени, които търсят отговор, че тук изцяло споделям ангажимента на парламента, на вашата комисия, както и ангажимента на Европейската комисия да се търси решение, тъй като Европейският съюз като цяло трябва да има обща позиция по този въпрос, а не тя да бъде оставена на отделните държави членки. Съгласна съм, че много по-трудно би се постигнала хармонизация постфактум, когато се изградят такива системи. Заради това в тази тема а, има какво да се прави. Няколко са, пак казвам, акцентите, високо ниво на защита на данните, цифровите права също с оглед на IT дружествата, етичните стандарти и основните права, които са основоположен важен принцип за съществуването въобще на Съюза. От гледна точка на правосъдието, разбира се, тези проблеми, които споделих, те касаят всички секторни политики. От гледна точка на правосъдието това, което е важно, как новите технологии могат да подпомогнат правосъдието, като се анализират отново и етичните правила. Следващият въпрос бе по отношение на колективната правна защита. Българското председателство отчита важността и необходимостта за предприемане на действия с цел да се постигне по-добре защита на колективните интереси. Подкрепяме и ще работим за увеличаване на възпиращия ефект на нарушенията на законодателството и защитата на потребителите и за гарантиране обезщетяването на потребителите. Необходимо е процедурите да бъдат направени по-ефективни и по-полезни за потребителите. Изготвеният анализ и констатациите от него показват, че най-важно е във връзка с тази процедура да се стигне до преустановяване на нарушенията, за да бъдат по-ефективни и полезни за гражданите. За преодоляването на тези пропуски Европейската комисия предвижда преразглеждане на Директива 2009/22 на Европейския съюз. Разбира се, ние имаме готовност тогава, когато тези предложения бъдат представени, на този етап се очаква това да се случи през април месец тази година, по време на българското председателство да започнем работа по тази тема. Кои бяха другите въпроси? Очакваме с е, интерес предложението по отношение на дружественото право. Имаме готовност да работим по него. Всъщност, е, тук трябва да споделя с вас, че потребностите на дружествата, от една страна, трябва да се отчита и различната регламентация, която има в националните държави. Няколко са основните теми, по които имаме готовност, очакваме да се включват в законодателното предложение. На първо място по отношение дигитализацията на дружествата. Експертната работна група на комисията е с позитивна нагласа към създаване на възможности за регистрация на търговски дружества, вписване, обявяване на обстоятелства по електронен път. Е, трябва да споделя с Вас, че има някои държави членки, които се опасяват е, от пълна електронна регистрация, която би отнела възможността на удостоверителни документи от страна на нотариусите, но това са и технически въпроси, по които с оглед законодателното предложение ще имаме по какво да работим. Втората група въпроси е свързана с трансграничните сливания и разделения. Комисията е изследвала нуждата от осъвременяване и допълване на възможността за трансгранични сливане в момента и по отношение на трансграничните разделяния. Това безспорно ще облекчи режима по отношение на малките и средни предприятия. Третата група въпроси по отношение прехвърляне на седалище. Тук практиката на Съда на Европейския съюз е много богата по този въпрос. Възможни са различни решения. Нека да изчакаме законодателното предложение. Пак казвам, готови сме да работим по това предложение. Във всички случаи обаче трябва да бъде гарантирано свободното движение, от една страна, и от друга страна защита интересите на търговските дружества, като се държи сметка и се търси гъвкавост по отношение хармонизиране на различните режими, които съществуват към този момент в държавите членки. Темата с баланса на половете. Две са законодателните предложения, които... А, да кратко. Да, моля да приключите, да се ориентирате към приключване, тъй като имаме много ограничено време. Само две изречения, за да приключа. Съжалявам, че се разпрострях в отговорите. За съжаление, това законодателно предложение на този етап е блокирано. Но ние имаме готовност при промяна на позицията от страна на държави, които блокираха това досие, да работим по него. Тук, разбира се, мобилизирането на всички човешки ресурси, споделя се от държавите членки, въпрос на постигане на конкретно решение. Имаме готовност за деблокиране на това досие. Благодаря Ви. Нямах възможност, сигурно не засегнах някакъв отговор, но просто се разпрострях и във времето, за което се извинявам, господин председател.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 Не, няма нужда от извинения, госпожо. Е, наистина, от друга страна, вие бяхте изключително прецизна. Ние превидихме 15 минути допълнително, за да имате време да изложите вашите виждания, защото това е вашето първо изслушване в нашата комисия. Сега прекъсвам за две минути заседанието. Колеги, благодаря ви предварително за подготвяне на картите за гласуване и е, още веднъж искам да приветствам госпожа Цач Халачева, министър на правосъдието, е, и господин Банов, на него също благодаря за а, е, неговата краткост и аз мисля, че ще имаме възможност да се виждаме отново. Искам да изкажа благодарност от нашата комисия, пожелавам ви успех във вашето председателство и трето, искам да ви поздравя от името на а, е, господин а, Кавада и а, още веднъж благодаря. Е, след две минути започваме гласуването.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 Уважаеми колеги, ще ви бъда благодарен да затворите вратата. Виждам, че вече е направено. Днес преминаваме към втората сесия от сутрешното заседание. Преминаваме т.е. към гласуване. Аз мисля, че всички успяхте да въведете картите за гласуване в апаратите, защото някои от гласуванията може би ще дадат близки резултати, ще имаме много случаи на електронна проверка. Започваме след един момент с гласуване по доклада на госпожа Хаутъл. Изменение първо. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим чрез електронно гласуване. Чудесно начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Още един глас е необходим. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Съжалявам, но няма как да напреднем повече. Но трябваше да проверя. След това изменение едно. Кой е за? против, въздържали се, мога да кажа, че се приема. Преминаваме сега към изменение 4 за. Извинете. Компромисно изменение 2. Компромисно изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение, компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. Малко по-бавно ще обявявам. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме сега към изменение 38, 39, 40, значи 38, 39 и 40, които са идентични за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване изглежда, че се отхвърля, но не съм сигурен. Начало на електронното гласуване по компромисно изменение 6. Гласувахте ли всички? Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. За. Започвам от начало. Изменение 22 за, против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36, 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45, а извинете, 47 за, против, въздържали се. Изглежда, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51 за против. Въздържали се? Нека да проверим чрез електронно гласуване, но вероятно ще се отхвърли начало на гласуването по изменение 51. Отхвърля се. Изменение 68 за против, въздържали се, приема се. Изменение 80. Из... Извинете, поправя се оратора, изменение 44 за. А, един момент, един момент.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 Преминаваме към изменение. Петдесет и да. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57, защото 55 и 56 отпадат. 57. Кой е за? против, въздържали се. Изглежда, че се приема, предпочитам да проверим обаче чрез електронно гласуване по 57. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 58 за против въздържали се, отхвърля се. 59 за против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване по 61 начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се? Не е ясен резултата. Проверка чрез електронно гласуване по 62 начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 63 за. 63 отпада, поправя се ораторът, 64 и 65, така ли? Тогава преминаваме към 66, начало на гласуването. А, извинете. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясен резултата. Електронно гласуване по 66. Гласувахте ли всички? Още двама не са гласували. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 60 за против, въздържали се. Също не съвсем ясен резултат. Електронно гласуване, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Още един трябва да гласува. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 67. За. Против. Въздържали се. електронен вод, ако обичате, по 67, начало на гласуването. Гласувате ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме сега към 82. Кой е за? Изменение 82. Против. Въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. Деведесет за, против, въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Още веднъж за. Малко се разсех. Против. Възражали се. Не е много ясен резултат за мен. Електронно гласуване по изменение 91. Гласувахте ли всички край на гласуването? Отхвърля се. Преминаваме сега към изменение 92 за. Против. Не е съвсем ясно кой е против. 92, благодаря. Въздържали се. Още по-неясно. Електронно гласуване по изменение 92. Още един глас, край на гласуването. Отхвърля се. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96 за. Против. Против. Против. Въздържали се. Е, извинете обаче, гласовете против, е, те са малко като е, така завой на самолет, малко не особено сигурни. 16, 96, всъщност 96 се приема. 97. За, против, въздържали се. Приема се. 98 а, всъщност това изменение отпада. И сега електронно гласуване, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 21 за, няма против, двама въздържали се. Това наистина е, е прекрасен резултат. Поздрави за докладчика. Госпожо Хаутала. Съвсем накратко искам да благодаря на всички групи и на всички депутати за идеите, които подадаха. Мисля, че това показва, че едно малко становище може да се превърне в един изчерпателен документ. Силно се надявам Комисията по граждански свободи да вземе предвид нашите идеи в своя доклад. Благодаря, госпожа Халтала. Е, вие е, видяхте, че е, съвсем убедителен е резултата. Нямаше гласове против. Господин Звевка. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към казаното от Хайди Хаутела, също обаче искам да добавя нещо – Не трябва да работим под такъв времеви натиск. Срокът в комисията Либе можеше да се отложи. Ако други работят за нас, Нека тогава да отложим един срок, за да могат и другите комисии да работят на собствените си езици, да могат да се подготвят и да се вземат предвид е, и да се съгласуват всички изменения. Ние работихме под много голям времеви натиск. Искам да благодаря на всички политически групи, но нека в бъдеще да променим практиката си в това отношение вашите наблюдения, господин е, Звевка, уважаеми колега, наистина ние го отбелязваме. Благодаря. Сега преминаваме към гласуване на устен въпрос. Готови ли сте всички? Откривам гласуването по този устен въпрос. Въпрос с искане на устен отговор. Начало на гласуването. Още двама не са гласували. Сега вече гласуваха всички. Край на гласуването. 13 гласа за, 9 гласа против, няма въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващото гласуване. То е свързано с правното основание по същия начин. Гласуването ще бъде електронно начало на гласуването. Още един колега не е гласувал. Край на гласуването. 22 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се, приема се единодушно. Сега преминаваме към следващото гласуване, първия доклад на госпожа Гебхарт. Секретариатът е, ми обърна внимание на факта, че има два доклада на госпожа Гепхарт и е, всъщност е, този, по който ще гласуваме сега, това е доклад от 2016 коса черта 04 3 2016 2016 накланена черта 0403 започваме гласуването по този доклад. Le premier vote va porter sur Първото гласуване ще бъде по редица изменения и за да бъде по-ясно ще гласуваме електронно. Става дума за изменение 1, 2, 3 и 4, начало на гласуването по изменение 1, 2, 3 и 4. Край на гласуването. Приема се 2 12 гласа за, 10 против. При това положение преминаваме веднага към окончателно гласуване, начало на гласуването. Готови ли сте всички? Край на гласуването. Гласувахте ли всички? А всъщност да. Моля? Какъв е проблема? Не разбирам. Мисля, че всички гласуват. Uh, Не бе, трябва да гласува минус. Uh, I'm so sorry. съжалявам. Така, нека да изясним нещата. Започваме гласуването. Начало на гласуването. 22 ма колеги трябва да гласуват. Гласували са обаче само 20. Край на гласуването. Гласували са 22, 12 за, 9 е, против, 1 въздържал се. Поздравления, госпожо Герхард. И сега нека да преминем към следващото гласуване. ще гласуваме електронно по изменение 1, 2, 3 и 4, същата схема като при предишния доклад, начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 12 гласа за, 10 против, няма въздържали се. Приема се. Преминаваме към окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 11 гласа за, 9 против, 2 въздържали се. Приема се. Още веднъж поздравление, госпожо Гебхарт. С това приключваме гласуването, уважаеми колеги. След няколко минути ще преминем към третата част на сутрешното заседание. И в началото искам да кажа, ако това ви интересува, много ви моля за внимание. Моля ви, дами и господа, много ви моля за малко внимание. А, сега, ако обичате асистентите, помощниците, а, малко тишина. А, ще направим съобщения на председателя относно решенията взети от координаторите, също така и секретарията да ни информира за взетите решения. Благодаря. На застанието на 21-и координаторите решах господин Любретон да бъде докладчик по становището на Инта. Собствена инициатива е доклад Глобализацията и овладяването и търговски аспекти. Координаторите също решиха, че няма да се възприема действие по правило 1.4.1, свързано с наскорощото решение на Италианския върховен съд, свързано с подновяването на договора на чуждестранни лектори в университета в Флоренция. Решиха също да се отговори с писмо на писмото, получено към господа Кавада, що се отнася до имунитета на господин Кафалокянис. Merci de votre attention. Madame Отала a demandé la parole. Je vous en е, prie. Thank you, chair. Госпожа Халтала поиска думата. Да, благодаря, господин председателю. Е, не се спомена, че решихме да станем комитет, който не използва пластмасови бутилки и също да не се използва и хартия. Трябва да е, следим какво е въздействието ни върху околната среда. Allez-y, vous avez un commentaire à faire Oui. Euh, uh, uh, Благодаря. Да отговоря по първия въпрос. Това се дължи на факта, че секретариатът, доколкото разбра, трябва да провери крайното решение на координаторите на следващото заседание, което ще бъде направено и след това ще вземем окончателно решение и ще го обявим. И за това председателя не е готов да ме помоли да направя едно такова съобщение пред вас. Моля госпожа Кауфман. Съжалявам, председателят не е тук, но все пак трябва да попитам, защото по мое мнение, ние имахме ясно мнозинство вчера на срещата на координаторите по въпроса дали правната служба темата стоки свързани с отбраната дали е, правното основание тук е добре подбрано и всъщност беше взето решение да се отправи въпрос към правната служба, но това вие не го съобщихте. Euh, Ще ви отговарям, госпожа Кауфман, но всъщност нещата са ясни тук. Постигнахме съгласие. Единствената причина... Това са съобщенията на крайните решения на координаторите за работата на комисията е междинна стъпка. Координаторите не са взели крайно решение, когато се проведат консултации с правната служба и затова председателя не ме помоли да обявя това. Мога обаче да потвърдя, госпожо Кауфман, че наистина това бе обсъдено вчера, както а, знаят всички координатори и имаше дискусия и решението, което вие споменахте, бе взето. Аз не съм съвсем сигурна и ще попитам, защото явно има недоразумение. Беше взето ясно решение, че поради правото на самосезиране на нашата комисия, ние можем да отправим въпрос към правната служба. Нали? Така беше. Да, това е напълно ясно, госпожо Кауфман, и напълно потвърдено, така че не се безпокойте, госпожо Кауфман. Колеги, нека да направим сега почивка, защото е, ще започнем работен семинар относно интелигентен анализ на текст и данни точно в 11 часа, така че сега обявявам малка почивка. Благодаря ви. Благодаря за вашето присъствие. Искам да приветствам двамата ни гости, които ще се изкажат в последната част от заседанието на комисията Юри тази сутрин. Е, темата на обсъждането ни е Комисията за авторското право и задълбочения анализ на текст и данни. Госпожа Елеонора Росати и професор Гайгер са нашите гости. Поздравявам ги. Ако желаят, те могат да дойдат и тук. Ето как ще протече заседанието. 15, ако е необходимо 17 минути на всеки оратор. Разчитам на вашата съвестност. След това, след като чуем изказванията, ще протече обменът на виждания с колегите депутати. А в последствие ще обобщим. Госпожо Росати, ще започнем от вас. Имате думата. Good morning, everyone. Е, my name is Eleonora Rosati. Добър ден, казвам се Леонора Розати. Ще започна с благодарност и Благодаря на Европейския парламент за поканата да се изкажа в днешния дебат. За мен е чест и удоволствие да изразя своето становище по такава важна тема. Текста за дълбини анализ на данни. Добре е да видим техническите аспекти, които са в дъното на този тип анализ. В самото начало една оговорка ще направя. Техническите аспекти, които ще обсъдя с вас, се разглеждат от гледна точка на юрист който се е специализирал в правата на интелектуална собственост. Това означава, разбира се, упростяване и посочване на въпроси, които представляват евентуални потенциални или крият потенциални правни проблеми. Първо ще направя общ преглед на случващото се с дълбочения анализ на данни и текстове – след това ще кажа какви са основните общи стъпки, включени с, в процесите на дълбочинен анализ и накрая ще говоря за различните подходи към дълбочинния анализ, предприяти от законодатели по цял свят. Съвсем накратко, опитът на САЩ, опитът на Обединеното кралство, за момента това е единствената държава членка на Съюза, която е приела текст за дълбочен анализ на данни. И накрая няколко думи за изключение за целия Европейски съюз. Следващия слайд, ако обичате. Нека да започна с това живеем в сферата на големите масиви, е, масиви данни. Има три основни елемента. Първо, данните се произвеждат в огромни обеми, много бързо, т.е. с голяма скорост и има многообразие на данните. Освен това, има проблем с истинността на данните и с е, тяхната стойност. Това са въпроси, по които трябва да се работи. За да разгледаме нещата общо, често се казва, че се смята, че до 2020 година цифровия свят ще се състои от толкова битове, колкото звезди има в Вселената. Имаме много данни, както виждате, все повече данни, които трябва да бъдат обработени, тъй като стойността им не се крие в самите тях, а в извличането на тази стойност. Една от причините, поради които има такова увеличаване на данните, се дължи на различни причини, като например ниските разходи по съхранение, мобилните технологии, мобилните мрежи и интернет на предметите. Този огромен обем от данни изисква техники за анализ. Това е задача, която не може да бъде извършена ръчно. За това имаме такъв дълбочинен анализ на данни, който променя нещата. Смята се, че в Европа, в сравнение с други юрисдикции, дълбочиният анализ на данни не е така развит, както на други места. Това казва и Европейската комисия в оценката си на въздействието, което върви заедно с новата директива за авторското право. Една от причините за незанимаването много с такъв анализ са правните съмнения около третирането на тези практики. Още нещо, което искам да посоча в самото начало. Що се отнася до това, кой извършва този дълбочинен анализ на данни и текстове? Тези практики се използват в много сектори. Научно-изследователска дейност, бизнес дейност. Този анализ се използва в компютърната лингвистика, биомедицинските изследвания, лесовътството, банкерството, маркетинга и бизнес прогнози. Мейки предвид многообразието на онези, които се занимават с такъв дълбочинен анализ на данни и текстове, е трудно да се разгледат бизнес моделите на същите тези. Сега, от гледна точка на приносителите на права, онези, които съдържават, извинете, притежават съдържанието, на, притежават данните, извинете, които се анализират, от една страна са онези, които смятат, че лицензирането е решението на този проблем и това, това трябва да се предоставя адхок. След това има носители на права, които смятат, че този анализ е част от лицензите, а има и други титуляри на права, които не искат подписването на лиценз, за дълбочинен анализ с нестопански цели. Е, многообразна е средата. Това, което искам да обсъдя сега, е как се извършва този дълбочинен анализ на данни. Следващия слайд. Това, което се опитам да ви представя, е едно, един упростен модел. Има многообразие на техники за дълбочинен анализ и е трудно да се намери едно общо решение. Според мен има три основни стъпки, които трябва да бъдат разгледани. На първо място достъп до съдържанието, което ще бъде обект на дълбочинен анализ. Втория етап, който не е задължителен, но понякога е, е извличането или и копирането на съдържанието и на трето място самия дълбочинен анализ. Следващия слайд, ако обичате. Първа стъпка. Първият въпрос, който се задава от онези, които искат да се занимават с дълбочинен анализ, е дали съдържанието, което възнамеряват да ползват, е свободно достъпно или не. Съдържанието дори да е достъпно, това не означава, че няма правни ограничения наложени върху него, както, което ще обсъдим и при втората стъпка. Хипотезата, ако се върнем на предишния слайд, хипотезата, че достъпа до съдържанието е ограничен, то тогава, може би, ще е необходимо да се поиска лиценз. Тук може да възникнат и проблеми, свързани с това, че лицензите, може би, ще трябва да бъдат поискани от различни многобройни титуляри на права. Или може би ще е трудно да се разбере кой съдържа тези права. А пък при осиротелите творби имаме и нова директива, както знаете за това, което показва, че такива проблеми продължават да съществуват. Има тенденции на съдебно ниво, особено, що се отнася до съда на европейските общности, където се говори за, съд... за даване на съгласие от а... приносителя на правата или притежателя на правата. А, ако се придобие лиценз, това ще е свързано с ограничен брой дейности, прехвърлянето на разрешеното по лиценза може да доведе до подсъдност. Пристигаме, пристъпваме към втората стъпка, следващия слайд. Има правни въпроси, които могат да възникнат. Няма да навлизам в големи подробности, защото знам, че колегите след мен ще се занимаят с това, но за да упростя нещата, могат да възникнат въпроси, свързани с това, дали съдържанието е част от база данни, защото базата данни е много широко, има широко определение, може да е субект на авторско право и дори да не е, може да има други ограничения. И в този смисъл решението на съда по делото Ryanair дава съвсем ясни указания. Ако съдържанието не е част от база данни, може да има въпроси, които са свързани с ограничения на приавторското право, както и ограничения наложени от... Позде, прес паблишерс right, gets approved. Сродните права. А, има също и ограничения в този смисъл, които трябва и могат да се наложи да бъдат обсъдени. След това, ако излезем от сферата на интелектуалната собственост, има правни въпроси, които могат да възникнат, например договорни ограничения или пък въпроси свързани с защита на данните, които могат да възникнат от различни източници, то, например, общия регламент за защита на данните, който се очаква. Сложна е правната среда и така стигаме до следващата стъпка самия анализ на данните, задълбочен или дълбинен. Да, а, отново, упростили сме нещата, а, за да кажем какви са най-общите стъпки при различните видове дълбочинен анализ. На първия етап имаме етап а, преди обработка или предобработка, подреждане, почистване на съдържанието, това може да се наложи, за да се даде възможност шифрованото съдържание да стане лесно извлечимо от компютър. Тоест, може да се наложи да се промени формата в XML, например, таблици, цифри и така нататък. След това, самото извличане на данните. Тук има различни стъпки отново, така наречения tokenization или разделяне на съдържанието в, на неговите отделни части. Може да е много лесно това за западните езици, но не толкова за езици като китайския. След това идентифициране на синоними, трансформиране на текста, може с вектори да се представи текста или както вече се ползва текста в суров вид. И накрая установяване на класове е, еквивалентност. След това има пропедевтични дейности, които служат за самата роля на установяване на модели, на последователности и предвиждане на резултата свързан с непознати събития. Това е упростения модел. Ако преминем към следващия слайд, ще видим, че наистина възникнат правни въпроси, които възникват при извършването на тези дейности. Затова е полезно да се погледне опита на други държави, и затова подходът на САЩ е много емблематичен. В САЩ се смята, че отворения подход може да е подходящ към дълбочини анализ. Има и прецедентно право, което подкрепя едно такова решение. Ме за това, че правенето на копии от посредник не е нарушаване на авторското право. Също така, там се смята, че тази практика не замества оригиналния текст или набор от данни, а това е просто способ за достъп до съдържание, което не е защитимо, за да може да се извлече смисъла му и да се отиде отвъд оригиналното съдържание. Така че няма конкуренция тук, а има отиване отвъд оригиналния текст. В Обединеното кралство, както невероятно знаете, бе прието решение а, за изключение за дълбочения анализ на данни и текст. Обединеното кралство го направи в рамките на съответната директива и поради тази причина изключението дава възможност на текстове, които са с не търговска цел, да се обработват. Бенефициерите са всички, които проявяват интерес от такъв тип анализ. Няма ограничения на това, кои да бъдат бенефицерите. Подходът на Европейския съюз. Такъв бе предложен от Европейската комисия. Различни комисии на Европейския парламент също предлагат свои изменения, за да се поизчисти предложения текст. И последния ми слайд в заключение. Очевидно е, че дълбочиния анализ на данни X има голям потенциал, особено в днешни времена, в които постоянно всичко се ръководи от информация и данни. Има правни въпроси, които възникват около тази дейност по дълбочинен анализ и в такъв смисъл смятам, че едно задължително изключение би било една чудесна инициатива, но бих предупредила, да не се прави прекалено ограничено изключение, което да изключи определени бенефициари. В този смисъл едно изключение, което не може да постигне целта да даде стимул за новаторство, а новаторство в крайна сметка може да се заяви, появи от различни сектори, независимо дали фокуса са научни изследвания или бизнес. Благодаря ви за вниманието. Безкрайно ви благодаря, госпожо, по две причини. Вашият обзор беше пределно ясен е, и освен това за хората, които дойдоха да ви слушат е, с малко закъснение, искам да повторя, че госпожа Розати е доцент е, по право на интелектуална собственост в университета в Саут Хемптън. Ще дам думата на господин Кристоф Гайгер, който е, е директор на Центъра за международни изследвания на интелектуалната собственост към университета в Страсбург. Имате думата за същия период време. И искам да ви кажа, че имате и часовници срещу вас, по които можете да следите дали се вмествате в е, времето. Благодаря. Много се радваме, че ни поканихте е, да представим е, своето изследване за интелектуалния анализ на текстове и данни. Нашия център е разположен в Страсбург, но дейността ни е международна. Тоест има колеги, които е, се изказват на английски. Колегата преди мен го направи, затова и аз ще се впиша в този тон, като премина на английски. Току-що казах, че нашия център е разположен в Страсбург, така че ако се нуждаете от съвет по време на пленарните заседания, ако имате съмнения или въпроси, ние сме така да се каже зад съседната врата можете да се обръщате към нас. Преди да навляза Опитвам се да превключа диапозитивите, но не ми се отдава. Благодаря ви. Преди да навлезем е, в техническите проблеми, тъй като дълбочиния анализ на текстове и данни е техническа материя дори за юристите, може би е добре да кажа няколко думи, за да обрисувам една по-обща картина и за да откроя основните трудности, е, с които трябва да се запознаете, ако не сте специалисти по авторско право. Какви са целите на авторското право? Да стимулира творчеството, да защитава творците, но авторското право има и една по-обща цел да осигури общ достъп е, до защитените от авторско право произведения за гражданите и да стимулира културното многообразие. Това е така наречената социална функция на авторското право. Европейският съюз е невероятна среда за творчество и иновации, и за това се нуждаем от авторско право. За да бъдат постигнати целите на авторското право, се нуждаем от два елемента. Първо защита, второ достъп. Това са две страни на една монета и двете неща трябва винаги да присъстват ръка за ръка. Мисля, че ние сме постигнали немалки успехи по отношение на защитата, имаме изключителни права, които са общо зададени в директивата за авторското право и много лесно, поради общата им формулировка, могат да бъдат приспособени към промените в социалната, економическата и техническа сфера. Като е, приобщаваме към ползването на произведенията защитени от авторското право, чрез тези промени е, все по-широк кръг потребители. Но в другия аспект, достъпа не се спазва, справяме така добре. Значи, дълбочиният анализ на данни през 2001 година, от когато датира директивата за защита на авторското право, беше научна фантастика. И тогава има уредени изключителни права за цифровата среда, като сега се опитваме, полагаме усилия да адаптираме, да приспособим тези изключителни права към съвременната цифрова сфера. Няма никаква гъвкавост. Изключенията и ограниченията, предвидени през 2001 година, са създадени с оглед на аналоговия, а не на цифровия свят. Значи, кико Коминотер съдържа ограничен списък факултативни изключения и ограничения, няма хармонизация, няма гъвкавост, но Именно тези изключения и ограничения осигуряват разпространението на познание и създават свободно пространство за бъдещо творчество и изследвания. Следователно, те са ключът към баланса в законодателството. Много от тях въплащават ключови ценности за Европейския съюз, като свобода на изразяване, свобода на информацията, свобода на изкуствата и науката. Това са права, които от 2007 година Лисабонския договор са въплатени и в Хартата за основните права. Какви са последиците от това, че сме добре с защитата, но не сме добре с достъпа? Ами, спешно се нуждаем от реформа, за да осигурим приспособяването към цифровата среда а, на нашите норми, така че да гарантираме бъдещото творчество. А, какви са целите на реформата на авторското право? А, 15 години повтарям едно и също и започвам да ставам скучен, усещам. Е, нищо не се променя. През 2008 е, година Достъпът е, беше начално място в програмата на комисията, но много години бяха необходими, за да стигнем до момента, в който се намираме сега най-сетне този момент настъпи и мога да кажа, че така както комисията е задала целите на реформата на авторското право, нуждаем се от по-добър достъп до цифрово съдържание, нуждаем се от съвременна по-европейска уредба на авторското право и се нуждаем от премахване на пречките пред дейността в интернет с презграничен характер. Значи, наистина сме в исторически момент и не бива да го пропускаме. Следващия диапозитив, ако обичате. Е, на мен поне ми се струва, че по отношение на дълбочини анализ на текстове и данни се нуждаем също от спешна промяна. В аналоговия свят подобен дълбочинен анализ а, е, не е бил проблем поради липсата на защита а, е, на книгите. Като бях студент, когато учех, най-лесното нещо беше да вляза в библиотеката, да си преснимам копия от интересуващите ми книги и да започна да ги подчертавам. Да подчертавам копията, като откроявам най-важните пасажи, които ме интересуват. Значи не съм търсил по ключови думи, не е имало цифрова среда, е, но, разбира се, тук има някои елементи, свързани с авторското право. Е, тук става дума за репродукции. Репродукции има за произведения, свързани с авторско право, както и за произведения, свързани с родните права. Колегата ми, доцента Розати, даде също представа за различните форми на техническо възпроизвеждане. Е, ако погледнем е, действащото законодателство имаме директива за авторското право. И имаме цял списък от изключения и ограничения, които обаче дават е, отговор на малка част от проблемите. Ние сме подготвили е, и сме разпространили документ в тази връзка. Можете да го погледнете. Временен достъп до възпроизвеждане, нормална употреба на произведенията и други подобни са сред изключенията. Обаче нито едно от тези изключения, нито пък те в цялата съвкупност решават проблематиката ни като цяло, което води до правна несигурност. Общо взето уредбата е доста нехармонизирана. Има някои страни, в които подобни изключения съществуват. Е, беше спомената Великобритания, има и други такива страни. Сега трябва да бъдем много смели. Е, това е единственото ми послание като преподавател по право. Моля, не се колебайте. Сега ще дам думата на колегата, който е, ще ни каже различните изключения, как са претворени в национално законодателство. Next slide, please. Моля за следващия диапозитив. При липсата на правна сигурност някои държави членки приеха изключения и ограничения във връзка с дълбочинния анализ на текстове и данни. Първа от държавите членки, която прие такова изключение, бе Великобритания. Това изключение обслужва нетърговската употреба на дълбочинния анализ, правомерна употреба за научни цели като при изключението не се прилага към бази данни. През 2016 година Франция прие изключение за дълбочинния анализ на текстове и данни, пак правомерни източници, не търговска употреба и само текстове и данни, които се съдържат в или са свързани с научни писания. Също така са обхванати произведения, свързани с авторско право, и е, се обхваща комуникацията, съобщението и обработката на данни с цел гарантиране качеството на научните изследвания. На 1 януари 2017 година изключението за дълбочинен анализ на текстове и данни влезе в сила в Естония. То е, се предлага на всички лица, които извършват такъв анализ с нетърговска цел, но трудно се прилага изключението, тъй като са ограничени източниците на данни. На две, през 2018 година ще влезе в сила подобно изключение в Германия – е, обхванати са както произведенията, така и базите данни. Е, стигате да са нормално употребявани, така както изрично е определено в Германския закон за авторското право. Да, анализата трябва е, да е с нетърговска цел и подобно на Франция се обхващат съобщаването и съхранението на а, такива анализи с цел гарантиране качеството на научната работа. Без да навлизам в прекалени подробности, ще ви кажа, че в някои други държави членки също в момента се водят е, разговори за изменение на законодателствата им в тази посока. Ако проблемът не бъде решен на европейско ниво, ще расте фрагментацията, защото са различни изключенията в националните законодателства. Те се различават по обхват и това ще има неблагоприятно отражение върху сътрудничеството в научната сфера и през граничния обмен в Европейския съюз трябва да се каже, че голяма част от безвъзмедните помощи от Европейския съюз за научна работа се отпускат под условие, че ще има презгранично сътрудничество и обмен на данни. Това правим и ние в нашия център в Страсбург. Ние работим с други партньори в Европейския съюз. Няколко юридически белези на проекта на Европейската комисия сега ще ги анализираме. Първо, разпоредбата, която предлага комисията, ще бъде императивна. Всички държави членки ще трябва да я въведат. Тя ще предлага абсолютна защита срещу договорната свобода и възможност на страните да не я прилагат. Тоест, всяка договорна разпоредба или клауза, която противоречи на изключението, ще бъде неизпълнима. Е, има и известна защита от е, технологическо преодоляване на изключението. Е, допустимите обекти на защита ще бъдат репродукциите на произведения и извлечения от бази данни с цел извършване на дълбочинен анализ. Кои са бенефициерите? Научни организации, които действат на с нетърговска цел или е, като организации, работещи в обществен интерес. Какви ще са условията? Бенефициерите трябва да имат е, правомерен достъп е, до е, съответните данни и текстове за целите на научните изследвания. Какво ще е отражението на ограничението с оглед на дълбочиния анализ? Хармонизация на правната среда, която ще стимулира иновациите, на, сред научните организации в Европейския съюз. Упростяване на презграничната дейност, преодоляване на законодателната празнота и разлика между нас и някои други е, правни системи, е, които дават простор на иновациите, като Съединените щати, Канада, Япония и Израел. На следващо място, е, това ограничение ще бъде защитено срещу възможността на страните е, да го преодоляват чрез договор или чрез технологични средства, е, което означава, че някои частноправни субекти с доминиращо положение няма да могат да преодоляват е, и да саботират в известен смисъл целеният ефект на правната норма. Ограничението няма да попречи на носителите на права да и в бъдеще да получават възнаграждение за своите ресурси, като продават лицензи за достъп, така както го правят днес. Значи, като се четат тези статии днес, те ще могат да се четат и в бъдеще, ще могат же и да се сваля тяхното съдържание на носител. ограничението, и това е много важно, няма да промени нищо за журналистите, за начеващите предприятия, които работят в новаторски сфери и за всички други субекти на така нареченото новаторско общество. Значи, когато и се борят с корупцията, ще могат да продължат да го правят така, както са го правили до сега. Просто нищо не се променя за тях. Ще могат да се ползват от това изключение само научните организации. Добър ден, аз съм Джан Карло. Моля само няколко минути да ми дадете за обща оценка на предложеното от комисията в нейния проект. Общата ни оценка е положителна. Имаме положителна оценка на изключението за дълбочинен анализ на текст текстове и данни, е, ще има хармонизация, правна сигурност и ще се стимулира до изграждането на единния пазар, което е изначалната цел на реформата. И смятам, че е, Европа ще стане по-задълбочена, по-широка и ще се стимулира иновация. Но има какво да се подобри в предложението. Обхвата на изключението може да бъде разширен. Много е, е, е важно е, да не се губят хората в безкрайния океан на, на текстове и е, дани. През последните 10 години ние сме създали повече данни, отколкото са били създадени през последната история. И краят му не се вижда. Как да решим този проблем? Първо, много бързо е да се усъвършенства текста, за който говорим – има в нашия доклад, в нашия материал редица предложения, които са с чисто технически характер и те целят разширяване на приложното поле на изключението за дълбочинния анализ. Следващ диапозитив. Много важно е, че трябва да се разшири и кръгът на бенефициерите. да има повече бенефициери. Не само научни и изследователски организации, но и, например, журналистите да бъдат сред бенефициерите. Е, едно от основните неща при дълбочиния анализ е да можете да проверите резултатите на този анализ. За тази цел ви е необходима комуникация, съобщаване на резултатите. Значи трябва да се разшири обхвата и на бенефициерите. Много важно е е, да се разшири и защитата е, срещу възможността изключението да бъде блокирано чрез договореност или чрез някакво технически средства. Е, професор Розати спомена решението за Ryanair, което е точно в обратната посока. Значи, то разширява възможността да се блокира изключението чрез договорености. Това не бива да се допуска. И за да приключа, ще кажа, че е, този проект е възможност да се постигне нещо много важно. Е, да се започне дебат за е, мястото на Европа на фона на други правни системи. Да се започне дебата за така наречената откриваща клауза. Нещо подобно на клаузата за справедлива употреба, честна употреба в Съединените щати. Ние можем да възприемем такава клауза чрез така наречения тристепенен критерий. Е, ще можем е, да приспособим законодателството си към непрекъснато променящата се е, цифрова среда и да гарантираме доходите. Ние имаме огромен корпус от литературни произведения – и е важно те да бъдат обединени и да се намерят е, е, партньори, които е, да могат да я използват и да осигуряват достъп до нея. Това може да се направи за Европейския съюз, за Европейската общност от, например, инициативни начеващи предприятия. Благодаря ви. Благодаря, че ми дадохте тези няколко минути повече. Благодаря много а, за вашите усилия. Сега искам да дам думата на госпожа Рейда. Пет минути максимално. Извинявам се, но нямаме повече време. Благодаря и добър ден на всички. Ще бъда кратък. Много се радвам, че съм сред вас. Това е важна част от модернизирането на авторското право. Смятам, че обхватът на нашето предложение и целите му са добре описани от ораторите преди мен. Не мисля, че се налага да навлизам в повече подробности. Искам само да припомня, че с предложението си Искахме пълна правна сигурност за дълбочинен анализ, извършван от научно-изследователски организации. Съсредоточихме се най-вече върху тях, защото там, според нас, има най-много доказателства за проблеми дебата последните години. Както и когато говорим за институти, за университети, научно-изследователски организации, искаме да имаме ясна правна рамка. Затова ораторите преди мен обясниха, че сме решили да предложим едно изключение, което да не е почива върху множество договори. Заложихме необходимите мерки за проверка, що се отнася до защитата на личните данни. Дори отидахме отвъд това. Настоящите изключения за научно-изследователска дейност в а, съответната директива показва, че ние не сме ограничили изключението само за нестопански цели. Напротив, ограничили сме научно-изследователските организации, които ще извлекат полза от това изключение. Най-общо казано, предложението бе добре прието от съвета и парламента. Смятам, че никой не поставя под въпрос целите и намеренията. Това го обсъждаме вече година и половина и сме близо до момента, в който ще трябва и в парламент, и в съвета да се обсъжда тази тема. Дебатът в момента е следният. В съвета има текстове тази посока, които вече са на по-преден етап, но вие работите активно и в Европейския парламент. Да, дебатът в момента е дали наборът от бенефициари трябва да бъде разширен в сравнение с предложението на Европейската комисия. Мисля, че има много важен аспект тук, по който трябва да се говори. Съсредоточавайки се конкретно върху основните играчи, научно-изследователските центрове, искахме да се съсредоточим и върху сфери, където има най-много проблеми, но да признаем факта, че в търговския сектор има лицензии, които се предоставят. Има съответния пазар, особено в фармацевтичната индустрия, химикалите и така нататък. Когато се опитваме да постигнем баланс, ще бъде важно за всички заинтересовани страни да помислят за функциониращи пазарни механизми, лицензии и елементи, където това може да не е така или не е желателно. В този смисъл, убеден съм, че ораторите след мен също ще кажат, че в съвета тече дискусия за статута на дълбочиния анализ на данни и текстове, които може да се намери он, могат да се намерят онлайн без заплащане. Има аналитични дейности, които се извършват в момента в една сива зона, защото може би, а може и да не са, а може и да са покрити от авторско право в зависимост от това дали базата данни е обект на такова. Така че това е дебат, който тече и е важно да не се забравя, но е важен и баланса, който трябва да се поддържа. Euh, Благодаря. Сега преминаваме към госпожа Реда и след това госпожа Герлингер. Моля нашите гости да отговорят на въпросите и да приключим, ако друг от нашите колеги депутати не желая да направи изказване. Госпожа Реда. Um... Благодаря за интересните представения. Въпрос към научните изследователи, но и към Европейската комисия. Споменахте журналисти и използването на дълбочинен анализ в медиите. Журналистите, вестниците не са научно-изследователски организации, това са частни дружества по принцип, които се занимават с дълбочинен анализ на данни и текстове. Тази сутрин проведахме дискусия с представител на Върховната е, комитета на високо ниво за дезинформацията. Идеята беше, за да може да бъдат откривани такива новини, които са от дезинформационен характер и те да бъдат заличавани. Преминали са правата за публикациите, журналистите, които се занимават с това, също ще трябва да получат лиценз за дълбочинен анализ на новини, дори за част от тях, които не са покрити или защитени с авторско право. Европейската е, комисия каза, че има решение за търговците, към кого трябва да се обърнат журналистите за лиценз, за да могат да извършват дълбочинен анализ на дезинформационни новини. Обикновено това са незаконни организации, които разпространяват и създават дезинформация. Не мога да си представя как един журналист може да получи лиценз за да може да извърши такава ми, мисията си, да разобличава дезинформацията. Мадам Герингер. Госпожа Герингер, моля. за <clears throat> тази презентация. Аз също искам да, откажа, да изкажа благодарност за вашите доклади. Ще изчакам един момент, за да си сложите слушалките. Дебатът беше изключително интересен. Жалко, че нашия докладчик в момента не е тук и много често се срещахме с него на срещи на докладчиците в Сянка. Аз съм докладчик в Сянка, както и госпожа Юлия Реда – Въпросът, свързан с изключенията, беше много интересен. Вие засегнахте тази тема и тази тема се засяга всеки път, е, когато водим дебат е, за тези изключения. Това е нещо като котията на Пандора. Не означава, че след като хармонизацията е сложна, не трябва да продължим да работим в нейна посока. От друга страна има и противоположни примери. Мислихме за една сфера, която първоначално смятахме, че не можеше да се хармонизира, но все пак успяхме, така че нещата могат да получат обрат. При творбите сираци можем да се опитаме и след това да продължим по-нататък. Има различни представители в тази зала. Колегите от е, консервативните групи са по-малко днес тук, но е, все пак е, бих попитала за копията И това беше в началото на авторското право, защото днешното копие не е копието от преди 50 години и когато се споделя информация, тя е по-различна от тази от е, онези времена, т.е. ние не трябва да изглеждаме като хора от друг свят. За какво става дума? Това право беше учредено през 60-те години и в крайна сметка тогава ставаше дума за съвсем други неща – сега. Това е мое лично мнение, но смятам, че ни е необходим съвсем нов подход, защото става дума за съвсем различни обекти и сравнението е невъзможно. Примерно, преди имаше ръкописни копия, съвсем друга действителност. И за това аз се интересувам дали сте мислили за тези аспекти и дали ги обсъждате в научната общност. Благодаря. Благодаря. Госпожа Росати, господин Гар. Госпожа Росати. Eh, Напълно съм съгласна с това, което казахте вие. Първо ще говоря по коментаря на госпожа Реда. Светът, в който живеем днес, е съвсем различен от света преди 20, преди 5 години. Експоненциално вървят промените в света. Що се отнася до авторското право? Не съм убедена, че тълкованието, което се предоставя за идеите на авторското право, отговаря на тези промени, които наблюдаваме. Що се отнася до копията? Временните копия имат изключение в съответната директива. Това е един от примерите. Живеем в свят, в който идеята за копието е доста широка идея. В случая мисля за широкото тълкование на това, що е то репродукция, например. Дори съвсем малко количество, което е репродуцирано, може да се сметне за акт на нарушение. Съгласна съм с това. Що се отнася до казаното от госпожа Реда? Може да възникне ситуация, в която нези, които разпространяват дезинформация, могат да бъдат защитени с права на интелектуална собственост. И може да възникне конфликт. Whether, е, idea... И затова е добре да се говори за един каталог на бенефициери, който да бъде доста ограничен, казват някои други, не са съгласни. В такъв смисъл искам да спомена оценката на въздействието на Европейската комисия. И ако не бъркам, комисията там говори за това, че дълбочинния анализ се смята за инструмент в много сектори, като например научно-изследователската дейност, а потенциалът му се използва повече в бизнес сектора. Под бизнес, разбира се, имам предвид и журналистите. В този смисъл, ако има нещо, което се възприе... Е, предприема вече, защо трябва да бъде то ограничавано? И в заключение смятам, че опита на Обединеното кралство може да се окаже доста полезен, защото Обединеното кралство имаше въпрос за това, кои ще са бенефициарите на това изключение. Да, има пазар за лицензии за бизнеса, но те стигнаха до заключение, че дори да има лицензии, по определени въпроси е много трудно да се намери лиценз и е нужно разрешение от толкова много носители на права. И аз дори държа документа, тук пише в него, че това може да се окаже едно непреодолимо обстоятелство, което да пречи на значителни научни изследвания да се извършат. Това е въпрос, който изниква от националния опит и може да бъде използван в този контекст, тъй като това е една дискусия, която съвсем наскоро бе направено. 2014 бе предоставено това изключение, така че е сравнима средата с днешната. И така, приключвам изказването си. Благодаря. Merci. Благодаря. Благодаря. Сега господин Гайер. Um, so, so um... Съвсем накратко ще засегна два въпроса. Нашия документ не е раздаден, но той е на ваше разположение. В документа говорим за разширяване на обхвата на бенефициарите. Извън научно-изследователските организации има лицензии. Тези лицензии функционират. Трудно ми е да направя последното изказване, защото не е направена ясна оценка. Както каза и професор Розати, дълбочиния анализ на данни и тексти означава да се направят а, всякакви видове лицензии за носителите на права, за сродни носители на сродни права, за правото на лична неприкосновеност, и така нататък. И за това е много сложна тази схема с лицензите. Това, което трябва да направим днес е да не направим едно изключение, което след една минута вече да е прекалено старо. А знаете колко време е нужно за ревизиране на една директива. Искаме една оживена, е, истинска среда на творческо съзидание в Европейския съюз, а не нещо, което след, да е такова, че след две години да съжаляваме, че сме вързали ръцете на всички с ограничения. Така че малко по-смело трябва да подходим. Нещо, което трябва да се обмисли. Ако става дума за търговски потребители, винаги съществува един механизъм, свързан с заплащане. И може би това ще е компромисно решение, ако отваряте списъка с бенефициарите. За преглед на пресата, ето, там няма заплащане. Ако искаме бизнеса да прави електронен преглед на пресата за определени дружества, то тогава е нужно вече да се плати. Може да се занимаете с тази тема. Копието днес е съвсем различно от копието в миналото. Казахте вие, да, днес се правят много копия, дори не знаем, че са копия, когато правим копия. Например, търсим нещо по интернет, има копия в компютъра ви вече, които се създават. И това няма нищо общо с това да отидеш до фотокопирана машина и да си разпечаташ определена, или да си копираш определена статия. Има технически копия, но тези копия в известен смисъл могат да се сметнат за репродукции по смисъла на законодателството за интелектуалната собственост. И е, трябва да е ясно, че тези копия не би трябвало да блокират нищо по пътя си. Plus d'autres demandes d'intervention de mes collègues. Ако няма други въпроси от нашите колеги... А, всъщност да, моля. Благодаря, господин председател. Тъй като имаме малко повече време, искам два последващи въпроса с оглед на току-що чутото. Едното разликата между търговската и нетърговската цел – може би при търговската цел е добре да има някакво възнаграждение за носителите на права. Искам да се върна на примера си за журналиста, който се опитва да анализира е, новини Менте. Е, той е, като извършва тази дейност търговска цел, трябва ли да плаща възнаграждение на автора на фалшивите новини за това, че извършва задълбочен анализ на неговия текст? На мен ми се струва несправедливо такова решение бих е, разбрала възнаграждения в хипотезите, е, в които е, има някакъв анализ на правомерно защитени от авторско право произведения, но при анализ на фалшиви новини, извинявайте, тази седмица имахме една закуска и по време на нея бе създаден примера със създаването на алгоритъм, който автоматично да разпознава снимки на обувки. И значи нуждаете се от а, стотици хиляди снимки, за да научите машината да разпознава обувките. Тези снимки са взети от интернет и те не са професионални фотографии авторите е, обикновено не са защитени снимките им от авторско право, т.е. Не, те не могат да си проследят защитата, защото не са членове на Дружество за колективно управление на авторски права. Има много случаи, в които точно такива са авторите на произведения. И вторият ми въпрос, второто, което искам да кажа, е свързано с е, нещо разисквано в е, съвета. След извършване на дълбочинния анализ, копията трябва да бъдат унищожени. Тоест, заличени. Какво означава това от практическа гледна точка за възпроизводимостта на извършения анализ? И освен това, не опираме ли до концепция, която е извън пределите на авторското право? Защото е, обикновено в областта на авторското право или имате разрешение, или нямате разрешение да направите копия, да направите възпроизвеждане. Обаче, когато първо се разреши възпроизвеждането и след известно време вече не се разрешава възпроизвеждането на същото произведение, хипотезата е по-различна. Това е нещо като преходна система – това изискване за заличаване на копието, за унищожаване на копието, има ли някакъв смисъл реално? Два отговора съвсем кратки, ако ми позволите. Съвсем кратки ще бъдат отговорите. Uh, um, uh, about, uh, so I mentioned the possibility of having a remuneration in case of... Извинявайте, съвсем накратко споменаха възможността за ограничаване на приложеното поле или за разширяване на приложеното поле и спомена журналистите. Възможно е утре да се появят нови професии. Брокери на данни, чиято работа да е в това, да се изразява в това, да се рови и с масивите на определени данни, за да се извлекат данни с някаква цел. Може би ще започнат а, от тук а, пътя си някакви нови бизнес модели, но журналистите не са в тази хипотеза. Да, вижте, всяко възнаграждение трябва да бъде обвързано с така наречения тристепенен критерий. Тоест, трябва да се посочи за какво ще се извършва експлуатацията на данните и според мен така няма да се стигне до възнаграждение на автора на фалшивите новини. По отношение на възпроизвеждането, не всички дълбочинни анализи предполагат възпроизвеждане – е, има е, и е, анализ на данни чрез превъртане на екрана, така че не се прави копие. Понятието възпроизвеждане всъщност в случая няма място. Мислим с понятията за копиране, но в случая не става копиране. Ако ми позволите, по въпроса за възнаграждението бих желала да допълня нещо. Е, при частното копиране изискването за справедливо възнаграждение е свързано е, с наличието на вреда. Когато се извършва дълбочинен анализ, каква е вредата, която понасят носителите на права? Това е въпросът, който трябва да си зададем. Защото текстовете и данните, които се подлагат на дълбочинен анализ, не целят конкуренция на пазара на първоначалното оригиналното съдържание. Просто се анализира съществуващо съдържание с цел да се анализират негови аспекти, които не са обхванати от авторско право. И да се използват тези аспекти, за да се развият а, научните изследвания. Не мисля, че е на лице или ще бъде на лице вреда, която да предполага възнаграждение или обещетение. По отношение на разликата между търговската и нетърговската цел, е, тя не винаги ще е така ясно очертана. И в този смисъл позволете ми да спомена една област различна от авторското право. Правото на съобщаване на обществото. Ако погледнете практиката на съда, след а, решението по делото Чес Медия, е много важно да се определи дали операторът извършва дейността си е, за печалба, срещу печалба, но не е ясно е, дали доставчикът винаги дава връзката е, срещу печалба. Трудно е, ако се въведе разлика между търговска и нетърговска цел в законодателството, много трябва да се внимава с подбора на хипотезите, защото има гранични случаи. По втория ви въпрос, свързан с съхранението на данните, разбирам от какво се ръководите – да няма ненадлежна експлоатация на съдържанието в контекста на дълбочини анализ. Но може би проблемът не се крие в самото съхранение, а в повторната му употреба за цели, които излизат извън пределите на дълбочинния анализ. А това е по-различен въпрос, който може би ще бъде изяснен в по-нататъчната работа. И мисля, че яснота е необходима. Но всъщност тук имаме е, решение, което е подсказано в Германия. Проблемът е проверката на резултатите. Значи можем да съхраняваме резултатите от извършения дълбочинен анализ в някакъв защитен сървър, в някаква институция така че всеки научен работник да може да си послужи с него за проверка на резултатите. Така че решение има. Вече друго е и съвсем различен е въпросът за съобщаването на тези резултати на публиката, на обществото. Но не пречи те да се съхраняват безопасно и защитено. Благодаря. От от името на колегите, които са в залата, от мое име искам да благодаря на експертите, които присъстваха тук, които внесоха светлина, хвърлиха светлина върху темата и искам да ви благодаря още веднъж на всички. С това закривам заседанието на Комисията по правни въпроси. Добър апетит!